е член на групата на НП от 3 юли 2013 година. А сега преминаваме към гласуването. Ще гласуваме за делегацията е, за доклада на делегацията допълнителна макрофинансова помощ за Грузия. Моля да гласувате.